Uh, Госпожи и господа, уважаеми колеги, извинявам се за известно закъснение, е, за това, че госпожа комисарят е, закъсня, но двама ни е, ние бяхме заети и участвахме в пресконференция, журналистите проявиха интерес, е, зададоха доста въпроси на госпожа Бенковска, след това на мен. Госпожа Бенковска каза, вие сте далеч по-популярен от мен. Не, не, така или иначе, доста, доста е, време ни отнеха журналистите, но беше важно е, да обсъдим с тях, с представителите на средствата, въпроса за реиндустриализацията на Европа. Значи, извинявам се още веднъж на вас, госпожо комисар, на колегите. Да започнем работа. Разполагате с е, дневния ред на заседанието. Ако имате нещо да промените, е, не се колебайте, дигнете ръка, макар че не виждам, не виждам желаещи. Значи вие сте против промените. Аз нямам никакви съобщения на председателя по първата точка от е, дневния ред и можем веднага да пристъпим към третата точка от дневния ред – разработване и изпълнение на програмата за европейската промишленост, размяна на мнение с госпожа Алжбета Бенковска, член на комисията отговаря за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия. Позволете ми да кажа 15 на наши колеги, в това число и аз, разговаряхме с госпожа комисаря миналата седмица – и говорихме по особено важния въпрос за военно-промишления комплекс. 19-тина, 20-тина депутати бяхме от вътрешния пазар, от комисията СЕДЕ, от нашата комисия за индустриализацията и изследванията. Ние, нашата комисия всъщност бе в мнозинство да, благодаря ви, госпожо комисар, че толкова скоро отново се съгласихте да се срещнете с нас. Вие ни писахте, но вероятно сама бихте засегнала този въпрос за посланието, което сте отправила до министрите. Въпросът е много важен да, за, за, за индустриализацията във връзка, прочем, с тристранните преговори, които текат по уредбата на далеко съобщителния отрасъл. Госпожа Пилар де Кастило Вера е ръководител на нашия екип за преговорите. Аз като представител на, на, и председател на нашата комисия отговарям за целият процес на тристранните преговори. Е, това е контекстът на днешния ни разговор – И така, госпожа комисарят. Е, господин е, председател, уважаеми госпожи и господа депутати, много се радвам на възможността да се срещна с вас е, съвсем скоро след посланието, което отправих до съвета, до 28-тината министри на, на промишлеността. Става дума за нашия подход към конкурентоспособността, към индустриализацията. Това е първа редакция, така да се каже – първо приближение към разискването на въпроса за промишлената конкурентоспособност. Но въпрос особено важен, ето защо сметнах за необходимо да разменя мнения с вас. По-широкият контекст, защо е необходим такъв нов подход към промишлената конкурентоспособност? Какво ще означава това на практика? Не ще и дума, че промишлеността е в центъра на вниманието на новата Европейска комисия. Заетостта в промишлените отрасли възлиза на 25 милиона души, 50% от износа, 80% от научно-изследователската и развойната дейност. Огромен е приноса на промишлеността към производителността в економиката като цяло но ние се нуждаем от бъдеще за, за промишления отрасъл е, и за това говорим за неговата конкурентоспособност. За да направим така, че той и за напред да осигурява заетост. За комисията следователно от прететно значение е изграждането на солидна промишлена база в е, области като е, космическите изследвания, химическата промишленост и прочие сме лидери Европа. Има предприятия, които са на предната линия на научно-техническите постижения. Три четвърти от предприятията са въвели някакви технически е, новости през последните три години. От друга страна обаче 400 милиарда евро не достигат като капиталовложение за повишаване на производителността. Економическата криза засегна промишления сектор особено тежко с спад от повече от 9% между 2008 и 2014 година. Заетостта падна във всички държави членки с изключително на една, за ЕС е като цяло с 16%, но в Великобритания и Португалия, например, с повече от 30% в промишлените отрасли. Економическото оживление в Европа е с далеч по-низки темпове, отколкото в други части на света тъй като през 2014 година промишленото производство все още беше с 9% по ниско като обем на продукцията в сравнение с 2008 година. В някои основни направления изоставаме от своите конкуренти, не влагаме достатъчно средства в техническо обновление. Средствата, които влагат дружествата в научно-изследователската и развойната дейност, и позволете ми да ви напомня, 80% от целия обем е промишлеността, възлиза едва на 40% от капиталовложенията в Съединените щати. Новите изследвания сочат, че близо половината от промишлените предприятия в Европа не използват най-нови е, производствени технологии и не възнамеряват да въведат нови производствени технологии през едните години. И това е сериозно предизвикателство. И дори в области, в които е, по традиция Европа е лидер, е, конкурентният натиск е сериозен. Европейският съюз сега е на, едва на четвърто място в света по новаторство след Южна Корея, Съединените щати и Япония. В химическата промишленост, например, Европа губи сравнителните си предимства в сравнение с Съединените щати поради разработката на газово-шистови находища в, в Но тук става въпрос и за липса на гъвкавост, мисля, от наша страна. Uh, quite recent meeting е, е, Няколко думи да споделя онзи ден. Се натъкнах на много тревожен пример. Една голяма транснационална компания с значително световно присъствие заяви пред мен, че разполага с продукт, е, благодарение на който може да еме 500 високо квалифицирани научни изследователски работници и инженери за около 2-3 години. И, и разбира се, е, тази, тази фирма присъства мащабно в е, големи държави, основателки на Европейския съюз. Би могла тази фирма да намери високо квалифицирани е, кандидати за въпросните е, работни места в Европейския съюз. Тази фирма обаче в край на краища решава да основе производствената си база извън Европа. Защо? Защото след 2-3 години дружеството няма да се нуждае повече от тези 500 високо квалифицирани работници и служители и, и, и, и не е готова да се приспособи. Значи губим 500 високо квалифицирани работни места. Кой всъщност губи в Европа? Трябва да, да, да погледнем как стоят нещата наистина. Да видим на практика какво можем да направим. Някои смятат, че решението би било да затръщнем вратата под носа на чужестранните конкуренти, да въведем допълнителни изисквания. Аз се опитвам да подходя с разбиране към подобна позиция, но според мен тя е неправилна. Тъй като в край краищата тя води до намаляване на избора и, и увеличаване на цената, на себестойността за е, междинни и крайни потребители. Решението е да повишим своята ефективност, да създадем база за приспособяване и растеж, да изградим един по-открит, по-интегриран подход към промишлеността. Първо, трябва да облегчим интеграцията на предприятия в единия пазар и в световните разпространителски вериги. Световните разпространителски вериги и мрежи всъщност са гръбнака на съвременната економика. Е, в глобален мащаб. Днес няма да намерите продукт на пазара, който да е произведен от една единствена фабрика, от едно е, единствено дружество, да не говорим за целия развоен изследователски проект, внедряване и така нататък от край до край. Различни части на едно и също изделие се произвеждат от различни производители в различни отрасли и подотрасли и то навсякъде по света. Най-преуспяващите наши дружества е, са изградили така наречета бешевна верига на добавяне на стойност. Използвайки най-новите технологии и фактически разделителната черта между материалното производство и услугите все повече се размива. Цифровизацията дава възможност на производителите да произвеждат нестандартно според изискванията на клиента. Това се нарича нестандартно масово производство. На второ място за предприятията става по-лесно и по-рентабилно да предлагат в един краен пакет стока и услуга. И на трето място, това ще повлияе върху цялата стопанска среда. Вече продуктът ще бъде пакет от определени стоки и услуги. Да вземем автомобилостроенето. Автомобилът ще става все по-индивидуализиран, до уникален продукт. И автомобилостроителите вече не само продават автомобила на 4 колела, а знаете, предлагат а, и а, текущо обслужване а, и модернизация в хода на полезния срок на ползване на, на автомобил. И, и натам е върви целият свят. По този начин производителите ще могат да се възползват от добавената стойност, от възможностите за добавяне на стойност по цялата верига на стойността. И трябва да направим така, че не просто да участваме в дадена верига на добавената стойност, а и да бъдем на лидерски позиции в най-високо стойностните вериги и мрежи. И тъкмо защото стоките и услугите стават така взаимосвързани и преплетени, ограниченията върху услугите, щем не щем, ще имат отрицателен ефект върху промишленото производство. Вторият аспект на новия ни е, индустриален подход е да насърчаваме модернизацията на европейската промишленост. Трябва да насърчаваме нашите промишлени предприятия да се адаптират чрез цифровизация, чрез енергийна ефективност, чрез възприемане на авангардни технологии във всяко едно отношение – и пак трябва да кажем, много са европейските предприятия, които вървят и то успешно по този път. Да вземем цифровизацията. Миналата седмица разговарях с представителите на едно дружество, което се занимава с е, охраната на големи информационни масиви. Много актуален въпрос, впрочем. И това дружество предлага технически решения за охрана на е, промишлени, на, на частни информационни масиви и с голям обем от е, неправомерен достъп от, от трети лица. И това е фирма, която се успешно се конкурира в световен мащаб с американците. Необходими са, необходими са ни повече такива дружества. Но тези дружества се нуждаят от нас, от ясна уредба на защитата на данните с възможности за свободен достъп. Необходими са също така високо квалифицирани работници и служители. Всички, прочим, с които разговарям, е, подчертават това. Ако по-настоящем една пета от завършилите висше образование са заети е, в работни места, които са предназначени за ниско квалифицирани е, лица, то очевидно нещо не е наред. Е, на пазара на труда в Европа. Огромен е недостига на специалисти от информационната и съобщителната област. 1,5 милиона са вакантните места в информационно-технологичния сектор по-настоящем. И броят расте. Също така, трябва да се подкрепи промишлената трансформация, да се повиши енергийната ефективност, ресурсната ефективност на цялото промишлено производство. На първо място, разбира се, нарежда енергийната ефективност като основен принцип на, енергич... на енергийния съюз. Енергийната ефективност, разбира се, води и до намаляване на емисиите. Емисиите обаче трябва да се намаляват по един економически ефективен начин и то в тясно сътрудничество с промишлените потребители на, на енергоносители. Като това е нещо особено важно. Европейският промишлен отрасъл се нуждае от предвидимост. Хората искат да знаят какво ще стане след 5, 10, 15 години в Европа. И опитвам се да докажа, че няма противоречие между конкурентоспособно промишлено производство и такова производство, което отговаря на днешните екологични и климатични предизвикателства. И отново казвам, този разговор трябва да се води в тясно сътрудничество с самата промишленост. И най-сетне необходими са ни гарантирани сигурни енергийни доставки, запазването на структурата енергоносителите е не само от значение за нашата промишленост, а и за сигурността на континента. Ако Европа желае да запази позициите си на, на водещ световен играч, нашата промишленост трябва да е, бъде новаторска, да създава и въвежда повече авангардни технологии. Два сектора, в които Европа е на предната линия е, космическите е, изследвания апарати и отбраната. Е, две изречения. Господин председателя вече спомена. Миналата седмица имах възможност да разговарям за военно-промишления комплекс. В космическите изследвания, чрез Галилео и Коперник, е, главните си програми, Европа въвежда една високо конкурентна новаторска технология. И сега, разбира се, в промишлеността се наблюдава драстично намаляване на разходите за научно-изследователска дейност. Това число в космическата и във военната област на този процес е, е, трябва да бъде спрян и да се тръгне в е, посока към, към повече средства, към повече капиталоложения за научно-изследователска дейност. Третия аспект от нашия подход е обща дружелюбност, привлекателност на стопанската среда. Високите технологии се нуждаят от високотехнологичен економически климат. Пак е, разговарях с една фирма, която произвежда медицински изделия, която твърди, че благодарение на единния пазар тя се е разпростряла извън граница, но за да се финансира е, е трябвало да потропа на вратата на американски е, финансови източници. И тук нещата стигат и до регулирането, до, до, до нормативната уредба. Много внимателно, отрасъл по отрасъл, трябва да се огледа тя. И, и как, как на практика ще, ще постигнем всичко това? Първо трябва да търсим непрекъснато възможности за растеж. Ето защо вместо една отделна стратегия ние е, въвеждаме промишлената конкурентоспособност като основен принцип на всички политически разработки на комисията. Тоест ние имаме един промишлен подход към, към всяка политическа област, към всяка е, стратегия, която разработваме, която сме приели до сега. Енергийния съюз, капиталовия пазар, е, цифровия пазар, е, стратегията ни за единия пазар, която ще излезе до края на, на годината. Необходима ни е такава стратегия за единия пазар, която да стимулира инвестициите и и новаторството, малките и средни предприятия и е, начеващите предприятия. Стратегия, която да не пренебрегва потребителя, без когото, разбира се, няма пазар, няма економик. На второ място, винаги трябва да мислим как максимално ефикасно да опозотворяваме наличните средства, да оптимизираме финансовите средства, с които разполагаме. Законодателството трябва да се налага по-ефикасно, но трябва да погледнем и отвъд всичко това, да съчетаем всички тези елементи по максимално е- ефективен начин. Ето защо генералните дирекции на комисията са вече интеротраслови. Така наречените силози, така наречените изолирани ведомства, които съществуваха по традиция в комисията, вече са премахнати. И на трето място, очевидно, ще трябва да търсим партньори в деловите среди. Аз това се занимавам. Вече 8 месеца аз слушам какво имат да ми кажат е, промишлениците, деловите среди, потребителските сдружения – Необходими са също така партньорски отношения между стопанските дейци и националните правителства на държавите членки, тъй като националните правителства имат сериозна роля в промишлената политика. И най-сетне партньорски отношения между институциите на Съюза. Ето защо съм и днес при вас. Трябва да помогнем на, на търговските дружества да се възползват от наличния потенциал така да се възползваме от инструментите на единия пазар, че да увеличим заетостта, да защитим потребителя и да не се затваряме, да не се изолираме от света. Най-важното обаче, отново казвам, да се вслушаме в гласа на самата промишленост и да я опазим в интерес на конкурентоспособността на цяла Европа. Uh, Благодаря ви, госпожа комисар за встъпителното експозе към дискусията за разработката и изпълнението на Европейската стратегия за индустриализация. Е, бих искал сега да започнем дискусията, като най-напред ще дам думата на представителите на политическите групи. Госпожа Ниблер от името на Европейската народна партия. Имате думата, госпожо. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа комисаря най-сърдечно за тази възможност да обеним мисли днес с нея. Първо да кажа, че много хубаво според мен, че индустриалната политика е, че се отдава такова значение на тази политика. Много ясно вие казахте, че тази политика може да се развива само ако е, работим в партньорство между индустрията и всички участници в е, веригата на стойност. Мисля, че важното е тук е, да гарантираме работните места и конкурентоспособността на европейските производства, да потърсим възможности да развиваме вътрешния пазар допълнително за да могат нашите фирми, нашите компании да участват е, в е, на световните пазари. Сега разбирам основната линия от вашето изложение, стана ясно каква е политиката. Вие разбира се, подробностите ще се е, изработват допълнително. Сега се развив, развиваме допълнително единният цифров пазар. Остават много неща, много проблеми. Все още не зная дали е, какво трябва да се направи в, е, за политическата рамка, за законодателната рамка, за цифровия вътрешен пазар, за да подкрепим този проект. Смятате ли, е, че нещо допълнително трябва да се прави по отношение на стандартизацията? Или може само по законодателен път, или преди всичко по законодателен път да се създадат улеснения за е, фирмите в това отношение? Как бихме могли да развиваме нашите производства в глобалния е, свят е другият ми въпрос. Сега Вие не засегнахте този въпрос, но аз мятам също, че е важен. Става дума за въздухоплаване, сателитите, въздушното пространство. Говорите за този водещ проект Коперник, но от много години се работи по него, но е, финансирането не достига. Мислеше се за модел частно е, публично партньорство. Въпросът ми е как е, стоят нещата с Коперник и и от тук нататък? Възнамерявате ли в пет годишния си мандат да предложите нови космически програми, ще се доразвиват и разширяват ли Коперник и Галилей? И въобще политиката ви за е, космическото пространство, космическите изследвания, е, как изглежда от тук нататък ЕЗА и държавите членки, каква роля ще играят? Мислили ли сте и за ролята на заинтересованите страни в случая, колкото до космическата инфраструктура. Въпросът ми и с това приключвам. Търсили ли сте нови модели на финансиране? Неща, които не сме пробвали при Галилей и Комперник. слушах с голямо внимание през последната пресконференция на комисията какво се прави в е, Китай, как се използват тези сателитни инфраструктури, връзката с интернет. Въпросът ми е в тази посока мислили ли сте също за нещо ново, нова програма, нови проекти на европейско равнище и как биха били как бихме могли да ги, как биха били финансирани те? Благодаря. Благодаря, госпожо Ниблер. Четири минути би трябвало за всеки представител на група. Вие е, пресрочихте. Сега господин Мартен от е, Социалисти и Демократи. Имате възможност за 4 минути да се изкажете. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да не ви отнемам повече от 4 минути и половина. Аз а, внимателно изслушах констатациите на госпожа комисаря и мога да се съглася с повечето от тези констатации. За съжаление, щеше ми се малко по-големи подробности да чуя относно възможните решения. Как, например, да се запълни недостига на капиталовложение. Е, значи имаме известно економическо оживление, но не и в областта на инвестициите. Например, госпожо комисар, Съгласна ли сте вие нормативната уредба за относими пазари да бъде преразгледана? Значи, конкуренцията е световна, а ние имаме средства, нормативна уредба от 80-те години. Е, изостанали сме в това отношение. Да кажем, Airbus е един гигант, днес не би могъл да се появи е, предвид е, конъюнктурата в света с сегашната нормативна уредба на Европейския съюз. Освен това необходима е и политика за постигането на равнопоставеност в международната конкуренция, но и във вътрешната конкуренция, не само в конкуренцията по отношение на останалата част от света. След това, вие говорите за липсата на гъвкавост у Европа. Е, това ме провокира и до някъде озадачава. Очевидно ще трябва да преразгледаме социалните си модели. Например, в Европа днес е, е, правото на труд е свързано с трудовия договор. Ако желаете да вдъхнете повече увереност на хората, за да търсят работа в предприятия, които не могат да им я осигурят за повече от 2-3 години, то вероятно ще трябва да се търсят нови гаранции, които не са свързани единствено с трудовия договор. От преди няколко години е, капиталът вече не желае да поема рискове. Той разпределя риска, размива го, насочва го в посока към работниците и служителите, а планът Юнкер е насочен към това да вдъхне увереност на пазара, на, на, на инвеститорите, понеже става въпрос за финансови гаранции, а, а какво се прави за е, ув... доверие, за увереността на обикновените граждани. И сега Нека не забравяме, че нашето общество се състои от капитали, но и от хора, от мъже и жени. И как гледате вие е, на социалния диалог, за да се вдъхне нов живот на нашата промишленост? По-нататък е, предприятията, които са изправени днес и, и успешно се справят с международната конкуренция, са онези, които инвестират но предприятия, които инвестират не само в материалната част, а и в човешките ресурси. По-голяма сигурност за нашите предприятия, да, права сте, но вероятно трябва да се свърже тази сигурност с социалната сигурност, с социалния модел е, и свързания с него трудов договор да кажете също няколко думи, ако обичате, е, що се отнася до недостига на капиталовложение в научно-изследователската и развойната дейност и, и как смятате да, да се справите с този дефицит, е, да стимулирате е, авангардните е, предприятия? Е, да вземем един Китай, е, който вече ни изпреварва в значителна степен, е, защото доста от европейските предприятия влагат едва 2% от оборота си в научно-изследователска и развойна дейност. Благодаря. Благодаря ви, колега. Хайде за дамите отпускаме 4,5 минути, за господата 4. Колегата Фокс от ЕКР. Благодаря, председател. Госпожа Бианковска, добре дошла на тази среща. Благодаря ви за това. Благодаря на вашата ведомство за това, че подпомага моя, дребните предприятия в моят избирателен район. Рядко е комисар да получи похвала от е, европейски депутат, но, както виждате, тъй като имаме проблем с битническия е, кодекс, е, тук мненията ли с господин Калея в тази зала съвпада в два, по два повода. Вие помогнахте обаче на едно малко предприятие, за което ви благодаря. Сега по вашата презентация. Много време отделихте в е, своето представене е, на малките и предприятия, което е добре. Но натък, забеля, правим впечатление, че много сърдечни думи отправихте, но много малко конкретни стъпки бяхте, бяха маркирани. А малките и средни предприятия не искат крупни планове от, центра, от центъра, от Европа. Това, което искат е да им се даде възможност да наемат хора, да създават работни места и да създават просперитет на място. И мисля, че проблемът е, че в този случай имаме твърде много, а не твърде малко Европа и вашето ведомство, пък и комисията като цяло, може да и направи една услуга, като отмени някои закони, а не да предлага непрекъснато нови и сложни инициативи. Искам да ви задам един въпрос. Всъщност зададах го и по време на изслушването, когато преди 12 месеца. Тогава, ако си спомняте, ви попитах, кой европейски закон бихте искали да отмените най- приоритетно. И вие не можахте да се сетите за нищо. Сега вече 12 месеца близо, казах близо 12 месеца сте комисар и си мисля, че възползвайки се от времето си, на този пост, бихте могли да, вече да отговорите на този въпрос. Един закон спокойно може да бъде отменен. Бихте ли ми отговорили на въпроса сега? Сега колегата Дебакър от Алде. Thank you, thank you, chair. Благодаря, господин председател. И аз имам няколко въпроса. Благодаря, госпожо комисар, за това, че сте гост в нашата комисия. Винаги съм казвал в шеговит порядък, че вашата генерална дирекция съставя най-добрите бели книги, праща най-добрите писма но а, имам съвсем конкретен въпрос. Много от вашите политически инициативи, които споменахте в вашето писмо, а, имат нужда от помощта а, на страните членки. И затова искам да попитам какво влияние може да упражнявате върху страните членки и как ще работите с тях, за да приемете, да приеме съответното законодателство. Току-що чухме призив за по-малко Европа. А, а, и страните членки, които се дават законодателство, включително и вашата страна, а, как ще ги убедите в добавената стоеност на тяхната работа? Конкретният ми въпрос е как ще привлечете страните членки, за да помагат във вашата работа? Другия ми въпрос се отнася до енергийната политика. Знам, че тя не е точно в вашия ресор, но тя има огромно въздействие върху европейската промишленост. Има в това отношение направени предложения, как ги оценявате, какво значат те за промишлеността. Има нови предложения за схемата за търговия с емисии. Води се голям дебат по този въпрос. Това не е споменато във вашето писмо, какво мислите, че можем да направим по-добре, за да може да настъпи равновесие от една страна да се развива економиката, от друга страна да поддържаме висока коретоспособност? Знаете, че много европейски е, предприятия използват е, най-нови съвременни технологии, но въпреки това трябва да купуват допълнителни квоти, за да могат да изпълнят изискванията на системата за търговия с емисии. Мислите ли, че тези предприятия ще могат по някакъв начин да бъдат компенсирани от новата схема за търговия с емисии, за да могат да бъдат още по-конкурентоспособни в международен план? Последният ми въпрос се отнася до съществуващото законодателство. Има промяна, която настъпва в нашите економика, тя все по-голяма е тежестта на услугите. Е, и, и този менталитет е, на услугите засяга цялата европейска економика. Е, но пречка представляват законодателства, представляват законодателствата на страните членки, пък и на Европейския съюз. Какво мислите? Направите по този въпрос. Промяната е вход. ход и е необходимо новите предприятия, много нововъзникващи малки и средни предприятия, да могат да предоставят новите услуги, за които става дума на нашите граждани. Въпреки, че не изчерпах цялото си време, ще спра до тук. Благодаря, колега. Благодаря за въпросите и забележките ви. И сега колегата Бутикофър е следващият от името на зелените. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожа комисар, за вашето изложение. В вашите уводни думи казахте нещо, с което съм съгласен. Вероятно всички сме съгласни. Посочихте, че не трябва да почиваме на лаврите си, и че сме изправени пред много сериозна конкуренция по отношение на иновациите и всички други елементи на развитието на бизнеса и промишлеността. Ние сме съгласни, или най-малкото аз съм съгласен, че в никакъв случай не трябва нашата стратегия да затваря вратите ни към останалия свят. Съгласни сме, че трябва да насърчаваме новаторството, не можем да се затваряме. Това не е никаква политика нова. Предишната комисия, втората комисия на Бароза в своето съобщение през 2011 година с право проповядваше тази стратегия. Надявам се, че ще я защитавате и вие. Но нека оставим по тези, тези общи политически е, намерения на страна и да бъдем по-конкретни не чух е, какво мислите за решаването на важният политически проблем. Нуждаем се от европейска промишлена политика, но нямаме такива правомощия за създаване и прилагане на подобна политика. Т.е. как ще сътрудничим с страните членки, как ще мобилизираме техните усилия, за да имаме нова, напреднала новаторска технология. Как ще е, привлечем страните членки да участват в общите усилия да променим Европа към по-добро? Както и господин Фокс е, преди малко каза, красивите думи няма да ни помогнат е, в този случай. Има и няколко неща от това, което казахте, с които не съм съгласен. На няколко спомена, пъти споменахте промишлената конкурентоспособност. Не чух обаче нещо, по което нашата комисия, и пък и целият парламент се съгласи миналата година. А именно, че ще провеждаме политика, която съчетава конкурентоспособност и устойчивост. Във вашите а, вашето изказване казахте, че няма противоречие между конкурентоспособността и борбата за съхраняване на климата. но, разбира се, няма противоречие между промишленото развитие и социалните въпроси, но само ако се обръща еднакво внимание и на двете. Вие не споменахте различните организации, представителите на труда, синдикатите, профсъюзите, които според мен също трябва да допринесат. Защото новаторството в производството е един от най-мощните инструменти за развитието на промишлеността и това новаторство не е само в ръцете на инженерите, но и на работещите там. А, възнамерявате ли да стигнете до тези хора, да говорите с тях, да ги привлечете към участие? Тази сутрин говорихме за производството на адитиви, на добавъчни вещества. И Европа трябва да създаде стандарти, за да помогне на техния бизнес. И когато слушам на представителите на МСП, разбирам, че не сме премахнали всички пречки пред услугите, а няколко, някои от тези фактически съществуващи пречки са много, има голямо значение за нас като малки и средни предприятия. Значи трябва да видим каква е новата философия. Не чух такава. Не чух какъв е новия подход. А, надявам се, че няма да оставите на страна а, изискването за устойчивост. Благодаря. Сега господин Сидикаутис от името на ГОЕ. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо Бянковска. Добре дошла в нашата комисия. Чухме не малко вече, но според нас ако не виждаме какви са причините за кризата и за деинституционализацията, няма да направим много. А причините са, е политиката на строги економии. И тази политика на строги економии а, трябва да бъде преразгледана. А, особено а, в южната част на Европа вредите са най-големи. Ние живеем в южната част на Европа където наблюдаваме най-бърза деиндустриализация. Нарушават се основните права на работниците, закриват се хиляди малки и средни предприятия. Милиони са на улицата безработни. Значи трябва да насърчаваме интегрирана промишлена стратегия, която да не изключва никого. Как да насърчим по-голямата заетост, особено заетостта на младите – как да създаваме качествени работни места, сигурни и е, достойни, как да помогнем на устойчивия растеж. А според вас, програмата за развитието на европейската промишленост ще бъде успешна, но само ако не продължаваме политиката, която доведе до сегашните ни проблеми. Първо трябва да се увеличат публичните инвестиции. Страните членки трябва да получат подкрепа от Европейския съюз за повече публични инвестиции. Това първо. Второ, трябва да се преразгледа политиката за държавните субсидии. Защото сегашната политика вреди на развитието на нашата промишленост в сравнение с условията, в които е поставена промишлеността в трети страни. Не става въпрос дали да имаме повече или по-малко Европа. Въпросът е каква Европа искаме. Искаме Европа, която е по-социална, която насърчава растежа, защитава правата и ценностите на европейските граждани. Е, госпожо Бянковска, да разбрах вашият пример – за е, това предприятие, където е, има 500 работни места за високо квалифицирани инженери. Какво беше, е, искате да кажете с този пример? Искате да насърчите подобен подход ли? Той създава повече проблеми. Дали ще създаваме повече работни места, като пренебрегваме правата на работниците. Това е именно, което не желаем да сторим. Защото ако по този начин нашата промисленост ще бъде поставена на глинени крака, ние искаме колективни трудови договори, които гарантират правата на работниците. Виждаме, че в страните, които преживяват криза, се взимат мерки в подкрепа на финансовият сектор. Но не виждаме от страна на комисията мерки в подкрепа на европейската промишленост, особено в страните, които преживяват криза. Госпожо комисар, говорихте за е, иновациите и за научно-изследователската дейност, обаче какви средства се отделят за това? Е, недостатъчно. И последно, искам да спомена следното. Какви мерки ще се вземат, за да може малките и средни предприятия да се справят с нелоялната конкуренция. Когато един ден бъде включено споразумението за трансатлантическо партньорство и инвестиране, ще отпаднат много регулаторни изисквания и малките и средни предприятия ще бъдат изправени пред сериозни проблеми. Председателят. Благодаря. А сега колегата е, Апарели от е, групата на Европа за прака демокрация. Благодаря, господин председател. В първата част на приложението, за което говорихте, което на озаглавено бизнес среда, говорихте за достъпа, на който ще бъде осигурен на малките и средни предприятия. Но а, питам се, защо не стана дума за прилагане на съществуващите а, инструменти, европейски инструменти, които вече съществуват? Ще можем ли а, някакси да помогнем на пазара, в който оперират малките и средни предприятия? Комисията ни казва, че до 16 март ще оповести нови предложения за малките и средни предприятия. А, а какво ще се прави след това, след като бъдат оповестени а, тези мерки? А, през 2013 бе въведен срок за плащ, разплащане 30 дни от публичната, на публичната администрация. Италия обаче не спазва това правило и то ни създава вече сериозни проблеми. Има много големи забавения в разплащането и един от най-големите проблеми в Италия са разплащанията от страна на публичната администрация. 67% от италианските предприятия казват, че не виждат положителният резултат от тази директива. И това вреди на доверието в Европейския съюз като цяло. Това първо. Второ, за системата за единни европейски плащания. Говорихме вече за това. Става дума за фирми, регистрирани в страните членки. Цената на регистрацията обаче е много висока. Какво да направят малките и средни предприятия, за да могат да преодолеят тази трудност? Благодаря. А колега, казва председателят, а сега? госпожа Барбара Капел. А, от новата политическа група Европа на нациите и свободата. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас, госпожо комисар. Благодаря за вашето изложение. Наистина радвам се да чуя, че така силно сте ангажирани с европейската индустрия и нейното конкурентоспособност. В три, програмата от три точки, която изложихте днес, споменахте интеграция е, в глобалната верига за създаване на стойност е, и устойчивост на индустриите. Желая ви успех в изпълнение на програмата ви от три точки втората точка, която засегнахте, това е да се е, прокара като основна нишка конкурентоспособността в различните политики на комисията, да, бъде, да се превърне в една хоризонтална политика и наистина по време на нашето председателство е, направихме доста в това отношение. Сега, по един въпрос, е, който вие бегло споменахте днес, е, значението на цифровизацията Наистина, това е една област, в която се разраства е, значително в областта на големите данни. I think it works now. I didn't Miracle. say Wonderful. anything. Мисля, че потръгна сега. Направих магия, казва председателя. И така, в едно интервю в Handelsblad, е, съвсем накратко ще кажа, се говори за значението на цифровизацията. Вие говорихте това за дерегулирането също говорихте за повече научно-изследователска повече инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност. дейност. Това наистина са важни политики в Европа. Стана за дума за реиндустриализация с 20% до 2020 година. Казахте, че цифрите не са толкова важни, но трябва наистина производството и стойността да останат, произведената добавената стойност да си останат в Европа. Това е важна задача, но в някои примери вие споменахте, че обаче действителността е различна от това. В последните 5 години 6 милиона работни места са загубени в Европа, т.е. по-малко с 16% е заетостта. Свити са преките инвестиции, инвестициите са наполовина в индустрията са наполовина в сравнение с тези на в САЩ е, или Япония. Европа е на четвърто място по новаторство в е, света и изостава в други области. В цифровата политика също имаме огромни пропуски, но става дума за финансиране, достъпа до капитали става все по-труден – Това води до доведе и до кризата, за която вие споменахте. От тук въпросът ми, допълнително към мерките, които въвеждате днес, които споменахте, какви мерки ще предложите конкретно, които да са приложими, разбира се, за да засилите в глобалния контекст конкурентоспособността на Европа и по-специално, по-специално по отношение на САЩ, Китай и други. Какви мерки смятате да набележите и как ще мотивирате държавите членки да допринесат за това? Тоест, да се, в едни добри рамкови условия да се засили конкурентоспособността на Европа. Става дума е, какво ще направите по отношение на данъците, на енергийните, цените на енергийните източници. сега разрешение за нови производства изисква преодоляване на много бюрократични препятствия. Месеци са необходими за разрешение за нова фирма. Какво смятате да направите в това отношение? Благодаря, госпожо. Благодаря, макар че говорихте повече от регламента. Бях прекъсната, казва от залата. Сега, колеги, Предлагам госпожа комисаря да отговори на зададените друг въпроси. Доста въпроси бяха поставени. Може би е добре да започнем с отговорите и след това ще проведем втори тур въпроси и отговори. Госпожо комисар, имате думата. Uh, ще опитам да отговарям на въпросите по реда на тяхто задаване. Ако някои случаи ще обобщавам, разбира се, ако въпросите съвпадат. Първо, неколцин от вас питат по какви конкретни въпроси ще работим. Първо, отново да кажа, колко се може по-малко нови законодателни предложения. Ние, е, моите служби, е, бяхме сред първенците по оттегляне на висящи законодателни предложения, когато огледахме какво е състоянието на законодателната дейност. Така че ние ще съсредоточим усилията си върху всичко, което е свързано с презграничните отношения. Но което е от значение за европейската промишленост, което и вреди в момента е фрагментацията на пазара презграничната електронна търговия, стандарти, платформи, взаимно признаване. Налагане на действащото законодателство. Още веднъж ще кажа това, което вече не веднъж съм казвала. Строгото спазване на действащото законодателство е нещо, на което аз особено държа. Стандартите, както в областта на стоки, така и в областта на а, услугите космическата област два главни приоритета Галилео и Коперник. Току-що успешно бе изстрелян всъщност нощи спътник по Коперник. Към 2016 година ще започнат първите дейности по Галилео, т.е. първите услуги с пълен обем на услугите до 2020 година. Галилео има преди всичко гражданска насоченост, но разбира се е от значение и за нашата сигурност. Госпожа Нибле пита за връзките ни с Европейската космическа агенция. През годините те са имали своите възходи и спадове, доколкото разбирам очаквам да си сътрудничим добре. Защото Европейският съюз е член на Европейската космическа агенция на ред с държави членки и с трети европейски страни. Но Европейският съюз е, внася сериозни средства в агенцията – и е, следва да следи дали, за това дали агенцията изразходва средствата по очаквания начин. Разбира се, липсата на капиталоложение. Поначало това ми дава повод за призив към вас. Когато се готве. Фактически сега в проект на готовност за Европейския фонд за стратегически инвестиции е, е, възлиза на около 5000 проекта. Десетина само, току-що проверих, са свързани с промишлеността. До съвсем скоро само един проект в областта на промишлеността бе внесен от държавите членки. Сега са десетина, добре. Но капка в морето, в сравнение с общия брой внесени проекти и относителното значение от друга страна на европейската промишленост. Така че тук виждам и вашата роля. Дадохте ми въпроси за контактите ми с държавите членки. Аз мога да общувам с държавите членки във формата на съвета по конкурентоспособност, който не действа кой знае колко добре, трябва да призная. И сега вече говоря, имам разговори с предстоящото люксембургско председателство на съвета, с надеждата съвета по конкурентоспособност да заработи по-добре. Ще кажа и няколко думи за промишлените проекти, финансирани от Европейския фонд за стратегически инвестиции, защото това е голям шанс за европейската промишленост. Да вземем енергийната ефективност също в тази връзка. Но липсват, липсват такива предложения от държавите членки. Имаше няколко въпроса, свързани с примера, който дадох. Аз също споделях онова, което чух от няколко фирми относно гъвкавостта. Аз вземам при сърце въпроса за социалната политика, това число в колегиума на комисията. Но аз ви казвам какво ни казва промишлеността работодателите. Няма гъвкавост в Европа, казват те. И ако има възможност да разкрием няколко стотин високо квалифицирани работни места за 2, 3, да кажем 5 години и не повече, по-добре е да, да се съгласим с това, да останат тези работни места в Европа Разбира се, при всички гаранции за, за спазване на трудното законодателство, отколкото да допуснем тези работни места да изтекат към Китай, към Штатите или, или Бог знае къде. Но в тази връзка възниква въпроса за квалификацията, за образованието. Това, това също непрекъснато ни казват работодателите. На лице е разминаване между онова, което произвеждат учебните заведения и онова, което търсят работодателите. Научните изследвания. Няколко въпроса бяха зададени е, по тази тема. Европейските банки разполагат с много пари. Обаче тези пари от гледна точка на дружествата, на търговските дружества, са така да ги, да ги наречем традиционни, конвенционални пари. Банките не желаят да поемат рискове. Не желаят да дават парите си на новаторски дружества. Новаторските предприятия трябва да търсят пари извън Европа. И това е една от целите ни. Това трябва да променим. Трябва да се разгърне цялото ветрило на финансовите е, инструменти. Ще разработим тази тема във връзка с уредбата на капиталовия съюз. Европа не е по-глупава от всички останали в света. Защо да не можем да създадем е, новаторски предприятия, които да започнат от нулата и да стигнат на 10 милиона? В Европа някакси тавана е 2 милиона. 2 милиона ще им дадат, за горницата трябва да търсят чужбина, което е неприемливо. И съм съгласна, да, с господин Фокс. Работните места се създават от работодателите, не от администрацията. Така е. Аз е, съм напълно съгласна е, с повика ви за по-малко е, регулиране, по-малко е, нормативни препятствия. Толкова много сме ги въвели на практика, че пак налага се да се вслушаме в гласа на, на промишлениците. И отново казвам, а, а, моя ресор оттегли най-много проекто нормативни актове през декември-януари тази година. Съгласна съм. а На мене не ми допадат гръмките думи, мащабните планове. Обаче, за 8 месеца, почти година казвате, за 8-те месеца да, аз съм понаписала нещо, но ви умолявам да съдите за нас, за мен лично, по резултатите. И пак големия проблем за големите промишлени предприятия, особено, понеже те е, планират инвестициите си дългосрочно, най-важното за тях е предвидимостта на законодателството. Не може да ги караш да, да постигнат съответствие с някакъв нормативен акт, тък му са се справили, тък му са ударили десетката, ние пускаме ново законодателство и мишената отново се е отдалечила на, на десетки години пред тях. За, за МСП питате малките и средните предприятия, прочим, е, е, страдат и от националното законодателство. От националното дружествено търговско законодателство, от националното данъчно законодателство. Малките и средни предприятия са още по-затруднени от националния законодател в сравнение с европейския. Но аз ще работя отрасъл по отрасъл, Първия, не знам доколко ще успея, първия ще бъде химическата промишленост. Понеже химическата промишленост е много детайлно регламентирана от европейското законодателство и трябва да, да, да решим този въпрос. Господин Бутикофер, как да мобилизираме усилията на държавите членки? Нека да я караме поред Аз не, не, не казах устойчивост, а по-скоро конкурентоспособност, нали, когато засегнах въпроса за връзката между енергетиката и промишлеността. И да, ние се вслушаме във всички заинтересовани страни. Е, проведохме заседание на високо равнище на, на експерти, е, посветено на енергоемките промишлени отрасли. Е, в, на, на това заседание участваха промишлиците, синдикатите, неправителствени организации. Значи аз не разговарям само с инвеститорите, с работодателите. И аз ще сътрудничат тясно с държавите членки за налагането на действащото законодателство в съвета по конкурентоспособност. Надявам се наистина този формат на съвета да заработи по нов начин, до сега не е особено благополучен. По-висока, по-голямо -по сътрудничество е необходимо между нас, институциите и държавите членки, но и между самите държави членки. Сега аз вече е, съм наясно, е, за съжаление, изключително трудно е да се постигне каквото и да било съгласие на равнището на съвет. Политиката на държавни помощи ще ви изправя в последствие писмен отговор. За сега мога само да кажа, че държавните помощи и енергетиката са двата въпроса, по които най-тясно сътруднича с колегите си, отговарящи за тези ресори. И трябва наистина да, да работим заедно с колегите. Ще представим също така един документ, един доклад. в който ще предложим от своя гледна точка решение за държавните помощи в промишлеността. Както навсякъде, трябва да се гледа от гледната точка на заинтересованите. И ако нещо сме постигнали през тези 8 месеца, това е въвеждането на промишлените съображения, на въпросите за промишлеността във всички политически области, стратегии, документи на комисията. За финансовите е, инструменти вече говорих, за единния европейски патент. Този въпрос бе обсъден днес на специално заседание на Европейското патентно ведомство. Някои държави, прочем доста държави членки, е, взеха особено парадоксална позиция. Те събират е, много високи такси за ежегодно подновяване на защитения патент в Европа. Разговарях е, с доста от министрите, е, понеже е изненадващо. Държавите членки се изказват за единен свободен пазар, а в същото време му пречат, например, по линия на патентните такси. И Оказва се, че таксата за подновяване на патентната защита се разпределя между Националното патентно ведомство и Европейското патентно ведомство. Националните патенти ведомства настояват за много високи такси. Е, ще ви пиша в последствие, не знам до какво решение са стигнали днес. Ако не успеем да въведем общо ниски размери на таксите за подновяване, поне се надявам да се приеме отстъпка от високите такси за малките и средните предприятия, както, е, както съм предлагала и до сега. Благодаря ви, госпожо комисар. Следващия кръг изказвания бих ви, бих ви предложил категорично да се ограничите с, да се задоволите с две минути на изказване, понеже още десетима ще се изкажат, за да приключим до към 5 часа, ще трябва да огранича времето. Госпожа Кони. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на господин, на госпожа комисарят за това, че се отзова на нашата покана. Подобни контакти са много полезни. Имам а, някои кон- конкретни въпроси. Да вземем седми член от проекто регламента а, за наблюдението на пазара. Впрочем, аз съм докладчик по, по тази тема. И съвсем накратко два въпроса. Първо, имайки предвид че тези е, два сектора вече са се изказали за включването им в Медин, питам какво бихте казала вие. И на второ място, каква е причината съветът все още да се противопоставя, имайки предвид, че извършената оценка на въздействието констатира, че и потребителите и предприятията са за. Е, да бихте ли споделила своето мнение? Да, ето нас пестих ви, мисля, една минута. Да, извинявайте. Господин Герек Адам. Заповядайте. Благодаря, госпожо комисар. Реиндустриализацията според мен следва да се основава на създаването на десетки, стотици, хиляди предприятия, творчески, новаторски предприятия в Европа. За тях в Европа има място. Те е, биха могли да се договорират с по-големите предприятия, но за да се постъпи на даден пазар, той трябва да бъде познаван. И, а, впрочем, а, на всеки пазар господстват големите предприятия, които фактически до сега имат разрушително влияние върху пазара и върху индустриализацията. Те разполагат с собствени научно-изследователски центрове, юридически звена, защитават се с, с патенти, създават свои стандарти. Как фактически могат малките да е, излязат на някакъв пазар, предвид и недостига на капитали, е, пред лицето на такава тежка конкуренция. Аз съм съгласен с казаното от вас. За това са необходими мрежи. Днес а, има все още някои отрасли, в които продукцията не се нуждае обаче от е, участие в кой знае какви мрежи е, и би могла да задоволява единствено местните потребности. Госпожа Вебацка, следващата ораторка. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, благодаря ви, че представяте един комплексен подход за преодоляване на проблемите на промишления отрасъл. Бих искала да се върна на инова... иновациите. А тук е последното изследване, много интересно, мащабно изследване на, на материята и се оказва, че 60% от себестойността на всяко нововведение се свежда до разходи за преодоляване на пречките, на различните препятствия пред въвеждането, да кажем, на една нова технология. И вече има други пречки от супански характер, пазарно търсене, цена на финансирането, но на тези пречки се падат едва 30% от себестойността на целия новаторски процес. Значи, вие смятате ли да въведете някакви нови инструменти, за да облегчите процес на реструктуриране, например, т.е. на реорганизация и оздравяване на изпаднали затруднения предприятия, така че а, фактически те, те да, да боравят с относително по-нисък риск. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Виянковска за обстойния преглед върху темата и опита да се координира тази политика в цялата, политика, е, в цялата Европейска комисия. Мисля, че имаме подобна структура като съобщението за индустрията от 2014 година. Вашето изложение сега прилича на миналогодишното дали междувременно има някакъв междинен доклад или пък дали подготовка за съобщение, за, за съобщение по темата индустрия за 2016 междувременно. Говорихте за конкурентоспособността на малките и средни предприятия и че те са от особено значение, за да изоставаме в областта на цифровизацията. Напротив, каза се, че в края на десетилетието трябва да приключи цифровата революция, но много път ни чакат, ни остава до тази цел. Възможно ли е до тази година да излезем с обща концепция по индустрията и по 4, четвърто поколение – Всъщност имам още нещо. Реиндустриализацията 20% стана дума и за това в интервюто в Handelsblatt е засегнато, е засегнат въпроса, като се казва, че цифрите в крайна сметка не са толкова важни. Смятате ли, че 20% се е, една осъществима цел или просто се отказвате от нея и трябва да се формулират нови? да се изложат нови цели. Благодаря много. Дисциплината ви е наистина изумителна, възхитителна. Господин Ериксън, следващият. Thank you very much. Благодаря. Ще говоря на шведски, ако не възразявате. Ако искаме да ни вярват, по отношение на европейската индустриална политика, трябва да погледнем открито на нещата и да мислим в дългосрочен план. Всички проблеми, пред които са изправени днес в европейската економика, се дължат до голяма степен на късогледство, на краткосрочно планиране. Инвестиции, банки, дори в самата индустрия почива на една на един принцип краткосрочен. И аз съм относително нов в парламента и се опасявам, че новата комисия също започва някакси късогледо да гледа на нещата в краткосрочен план, защото ако отнемем пари от дългосрочни проекти, инвестиции, дългосрочни инвестиции, мисля, че в новия план за инвестиции и проекти такива отсъстват обикновено се предлагат инвестиции за краткосрочни, а економиката на Европейския съюз е дългосрочен проект и това е много важно. Комисаря Биенковска, смятате ли, че съществува риск комисията отново да възприеме краткосрочния подход, вместо да гледа по-далеч, за да с цел да засили конкурентоспособността на Европа? Благодаря. Сега госпожа Ернст. Благодаря и от мен. Три въпроса имам към комисаря. Първо, говорихте много за индустриалното развитие и с основание. Но между отделните държави членки съществуват големи различия в това отношение. Имаме някои като Испания, Гърция, Ирландия, Португалия, където промишленото развитие и работните места е, са, изостават и там съществуват сериозни дефицити. Има големи разлики между държави като тези, споменатите и Франция и Германия. Какво смятате да направите в това отношение за развитие, за стимулиране развитието, индустриалното развитие? Първо. Второ, казахте, че искате да създадете една благоприятна за предприятията среда, Готови ли сте с вашите колеги, с вашия колега комисар Шпидла, който е комисар за заетост, социални въпроси и така нататък, да участвате в едно съвместно изслушване на тема индустриалното развитие, обаче индустриално развитие, което да бъде благоприятно за работниците, защото работниците и социалния фактор са не по-малко важен. Основните права, защита на работното место, право за, на труд, и трето, днес в едно съобщение прочетах, че искате да наблегнете на научно-изследователска развойна дойност за отбрана. Нова военна техника и така нататък. И бихте искали 100 милиона евро да заделите в това, за това отношение в следващите години. Бихте ли казали нещо повече по този въпрос? Какво си, как си представяте? тези научни изследвания в областта на отбраната? И каква роля вижда за държавите членки? Има ли някакви конкретни проекти в това отношение и какви са те, ако има? Благодаря. Грации, президенте. Благодаря, господин председател. Добър ден и на вас, госпожо комисар. Благодаря ви за това, че сте тук сред нас. Да надявам се да не загубите гласа си. Въпрос във връзка с казаното от изказалия се преди мен. Отнася се до член 7 на регламента за безопасност. Споменахте нещо важно. Важно е за етикетирането на продуктите, да се предоставя повече информация за потребителите, например. Но от май, през май съвета отхвърли поредния опит да се стигне до компромис по този регламент. Комисията каза, че е готова да работи с държавите членки, които са за, за да се преодолеят трудностите и да се стигне до съгласие. Но този компромис би трябвало да засегне няколко конкретни сектора, където имаме особен интерес за защитим потребителя и производителя едновременно. Имам предвид е, обувки, дрехи и бижутерията, както и други важни отрасли. Знае, че работите по въпроса, но ако можете да ми предоставите малко повече информация за положението на нещата в момента, ще съм признателен. Благодаря. Господин Тушановски. Благодаря за тази възможност е, да разговаряме с вас. В началото на вашето изложение вие е, коментирахте доста широко по някои въпроси. Аз искам тук да се присъединя към казаното от госпожа Ниблер, а именно за проектите Галилей и Комперник тези системи влизат в работна фаза, навлизат в работна фаза и въпросът ми е свързан точно с това. Това са проекти на Европейския съюз, обаче в тях има много неща, които зависят от държавите членки. Галилей и Коперник се развиват, както казах, на европейско равнище – Въпросът ми е дали какво ще направите в това отношение? Европа се намира в една много конкурентна среда по отношение на сателитите. В Европейския парламент се води дискусия за, за цивилното, гражданското ползване на тези системи дали може би трябвало да започне дебат на тази тема, как да се използват тези системи за граждански цели. И то не само от комерциална търговска, тър, от комерциална гледна точка, но и във връзка с други аспекти. Преди нямаше проблеми с е, Русия, например, но сега възникват подобни проблеми. Какво мислите по въпроса? Колег Роджер Хелмер. Колегата Хамер. Благодаря, господин председател. Смятах, че по-рано са ме забелязали. Госпожо комисар, говорихте за химическата промишленост и като ключов област, в която са отбелязани успехи. Бихте ли казали нещо в връзка с това, което господин Джим Радклиф, един от водещите ръководители, каза неодавна. Той каза, че отрасълът е в криза и след 10 години няма да има химическа промишленост в Европа. А, същото подобно се отнася и за на добивната промишленост, а, където има два ключови въпроса цената на електроенергията и регламентацията аз зададах тези въпроси и ставаше дума, че не се обръща достатъчно внимание на двата ключови въпроса, които ерозират европейската конкурентоспособност. Едната е цената на енергията с прекаленото, бих казал, религиозно насърчаване на ВЕИ, и а, а, второ, проблема е за свръхрегулирането. А, като че ли започнахте работа по този въпрос, но не виждам да се работи с желанието, който този проблем изисква. Въпросът ми е следния. Чрез нашата енергийна политика ние принуждаваме енергоемките промишлености да напускат Европа. Това се отнася за суманодобивната промишленост, алуминиевата промишленост, стъклодобивната и пробила, отиват другаде, където екологичните стандарти са по-низки. По този начин вредим не само на европейската промишленост, но увеличаваме глобалните емисии на въглероден диоксид. Председателят благодаря, колега. И накрая господин Урбан Креспо. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за това, че сте наша гостенка днес. Както знаете, социалната економика и солидарността в Европа са свързани с работата над 2 милиона души. Кризата се задълбочи от политиката на строги економии, която се подкрепя от повечето консерватори в тази зала с мълчаливата подкрепа на социалистите. Въпросът ми е следният, госпожа комисар. Какви конкретни е, действия предвиждате, за да се осигури устойчивостта на европейският пазар и на социалният сектор? МСП-тата са близо 90% от предприятията в моята страна и играят много голяма роля в е, нашата промишленост. На тях се пада 25% от е, държавните поръчки. Какво можем да направим, за да се преодолеят трудностите, които възпрепятстват свободната търговия. Какво мислите, че, мислите, че са последиците от сключването на а, споразумението за партньорство и инвестиционно сътрудничество с САЩ? Имате ли а, цифри относно качеството на това, което се произвежда в Европа? Госпожа комисар, това беше е, последния депутат, е, комуто дадахме думата. Ако обичате сега да отговорите на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Е, ще се извиня предварително на онези, на чието въпроси няма да отговоря достатъчно пълно, но ще дам писмени отговори на онези, на които не успея да отговоря сега. Европейската комисия възложи проучване за въздействието на член 7. Както знаете, по този въпрос няма единодушие в съвета в момента. но знаете, че нашата работа почива на компромиса. А това е нещо, което не можем да приемем. Половината от европейските страни членки е, блокират поради един единствен член приемането на пакета е, за мерките за безопасност. Е, мисля, че няма достатъчно основание да бъде блокирано приемането на целия пакет само поради този единствен член. Двата сектора, за които става дума, това е обувната промишленост и керамичната промишленост. Е, съжалявам, че когато става дума за един такъв сравнително малък е, проблем, е, той ни пречи да приемем един такъв важен пакет от мерки за надзор на пазара и безопасност на стоките. За малките и средни предприятия, несъмнено ще се съгласа с вас без резерви. и за малките и средни предприятия, и за иновациите, разполагаме с същият спектър от финансови инструменти, с каквито разполагат САЩ. Разговарях с представители на цените членки как да използваме възможностите за финансиране от различните европейски програми и как да използваме националните ресурси за тази цел. И единия пазар може да помогне тук. А единия пазар е нещо, което малките и средни предприятия чакат с нетърпение, очакват с нетърпение. За да може да преодолеем раздробеността и съществуването на 28 различни правни режима. Защото малките и средни предприятия могат да бъдат конкурентоспособни по отношение на трети страни, само ако те са силни и вътре на европейският вътрешен пазар. Едва когато това е постигнато, ще могат успешно да се конкурират с конкурентите си от трети страни. С комисар Етингер работим заедно по въпроса за инфраструктурата, блокирането, геоблокирането, електронната търговия. Е, има програми в някои страни членки, в Франция, например. Промишлено за всички програмата в Германия. Имаме подобни програми в Холандия и Швеция, но не е необходима общо европейска програма. Това не е достатъчно отделни страни членки да предлагат само свои национални програми затова обмисляме план за действие по този въпрос. По отношение на отбраната. Групата на високо равнище общата външна политика и политика за сигурност се събра един път вече. Шерпите също работят е, неуморно, за да се идентифицират до края на март до година проблемите. Тогава ще получим тогава ще получим доклада на работната група и надяваме се тя ще идентифицира две-три технологии, които ще може с помощта на европейските, европейско финансиране преди края на сегашната финансова, многогодишна финансова рамка, да направим необходимото с тези технологии в отбранителната промишленост. В групата са включени представители на бизнеса, на научните среди, има и политици. Не знам кои ще бъдат специално технологичните направления, които те ще препоръчат да финансираме приоритетно. Попитахте ме за дългосрочната перспектива. Необходима ни е и дългосрочна перспектива, но спешно са ни необходими незабавни резултати в краткосрочен план, а не след 15 или 20 години. И аз ще направя всичко, което е по силите ми, да получаваме подобни резултати, незабавни резултати. Всяка година. Господин Тежановски ме попита и за Галилео. Ще имаме план за действие до година и за това как пазара, как пазара се възползва от приложенията и услугите, които предлага програмата Галилео. Сега за свръхрегулирането и цените на енергията. Аз съм категорично против прекаленото регулиране и ще направя всичко възможно да отпаднат всички възможни регламенти и да опростим съществуващите в световен мащаб. Ние не сме единствените обаче, които страдат от прекалено много правила и закони. Но не трябва да това да ни успокоява. Ако Европа обаче е единствената, която е страда от е, това зло, тогава още повече необходимо ще бъде да направим нещо по този въпрос. Председателят, благодаря ви, госпожо комисар, и надявам се, че ще имаме възможност още много пъти да се срещаме и изключително и преди празниците. Защото нашата стратегия за изход от кризата е особено важна. За нашите членове ще кажат на 15 и 16 юли ще заседаваме по цял ден. На 15 и 16 юли. Благодаря, госпожо комисар. Още един път желая ви всичко най-добро на всички.